Perdón. Vamos a empezar la reunión. En primer lugar, quiero dar las gracias. Започваме заседанието. Благодаря на всички, които бяха вчера на заседанието с представителите на националните парламенти. Много им благодаря за усилието, защото знам, че вчера имаше заседания и на други комисии, които колегите посещават. Така че оценявам жеста, наистина много присъствие се получи от страна на комисията по риболов. Дебатът бе много интересен. Всъщност винаги тези неща са много интересни. Дебата се получава винаги много добре, оживене, когато има участници от други места. А в нашия случай бяха представители, участници на, от страна на националните парламенти. Ще обмислим дали трябва да продължим с тази система в бъдеще, дали точно с тази система, с, тази система да продължим или да помислим за някакъв друг евентуален формат. Благодаря ви, значи още веднъж за вашето съдействие. Обърнахме се към вас молба за съдействие и вие го дадохте. И сега минаваме към дневния ред. На първо място трябва да го приемем. Това ни е първата работа. И сега вече може да минем към четвърта точка, именно приемане на протоколите от 7 и 8 април 2010 година. Ако няма бележки към протоколите, ще ги сметнем за приети. Сега Пета точка е съобщение на председателя. Нямам нищо какво да ви съобщя. И минаваме към шеста точка, а именно време за електронно гласуване. Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове. Докладчик е господин Ферейра. По този първи доклад, който ще гласуваме, давам му думата на господин Ферейра. Ако иска нещо да ни каже, ако не иска, ще ще гласуваме направо. Не, не искате. Правите ми знак, че не искате, така че минаваме директно към гласуване на въпросния доклад. Eh, минаваме към гласуване, казах вече. Трето изменение на докладчика. Гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 гласували, 18 за. Така ли е? Момент. Да се допитаме до техниката. Да. 18 гласували, 18 за. Приема се. Изменение номер 4. Начало на гласуването. Се цира, кому Not moving? It's, it didn't go off and back on. No, no, but mine was off, uh, on oh, and off. A ver, eh, se cierra la votación. Край на гласуването. 18 за. Приема се. И сега устно изменение номер 1, чийто текст е във вашия списък за гласуване. Може да го прочетете. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Приема се единодушно. Изменение номер 15 е езиково и няма да го гласуваме. Преминаваме към гласуване на компромисно изменение на член 1, точка 2, а, под точка А, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отпадат 16, 17, 18, 5. Пето всъщност е оттеглено от самия докладчик. Гласуваме 19-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение е оттеглено. Гласуваме 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Минаваме. Минаваме към устното изменение. Нали така? А, се вота блоке... Гласуваме амблок от 7 до 13 изменение. Свързано е с комитолог комитоложката процедура. Ако някой не е разбрал, казвам го сега, че го гласуваме амблок от 7 до 13 изменение. Начало. Край на гласуването. Приема се единодушно. Гласуваме 14-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към първо изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И накрая гласуваме второ изменение. Устно изменението. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И минаваме сега към гласуване на така измененото предложение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И минаваме сега към гласуване на законодателното предложение. Начало. Край. И се приема единодушно. Поздравявам ви, господин Феррейра. Единодушна подкрепа на комисията има към, вашия, към вашето предложение. Минаваме сега към следващата точка от дневния ред, а именно предложение, доклада на господин Кун. Доклада Кун. Но госпожа председателката не си е донесла списъка. Предлага се гласуване блок Така изглежда. Господин Кун, искате ли нещо да кажете преди да започнем гласуването по вашия доклад? По-точно вашето становище. Докладчик по становище сте вие.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 системата на комитологията, парламента има нова роля и ние работим като равнопоставен партньор на съвета при съвместно вземане на решение по проекто документи на комисията. Следователно е много важно нашето решение и трябва да има а, специална комисия с, с експерти на държавите членки за съвета и за служители на комисията трябва да се определи дали те ще имат специален статут на наблюдатели. Това трябва да бъде включено в становището. Тоест, трябва да сме сигурни, че ще имаме е, равнопоставеност от гледна точка на нашите е, парламентарни права и участието ни в тези заседания. Приемате ли да гласуваме амблок всички изменения на господин Кун? Никой ли не е против? Никоя политическа група? Добре, тогава гласуваме амблок. Не, нещо. Госпожо Родост. Да, ние възразяваме по-добре да гласуваме по-отделно всяка точка. Начало на гласуването. Край. Е, се апреба. Приема се. Изменение номер 8. Начало на гласуването. Край. Приема се. Девето. Начало на гласуването. Край. Приема се с 11 гласа за. Десето изменение начало. Край. 15 гласа за. Приема се. 11 гласуване. Начало. Край. Приема се с 14 гласа за. Начало на гласуването сега на 12-то изменение. Край. Приема се с 14 гласа Начало на гласуването за изменение номер 13. Край. Приема се с 13 гласа за. 14-то изменение се оттегля, 15-то се гласува начало. Край. Приема се с единодушие. Минаваме към гласуване на първо изменение. Начало. Край. Приема се с 11 гласа за. Второ изменение. Начало. Край. Приема се с 11 гласа за. Трето изменение. Начало на гласуването. край. 14 гласа за, приема се. Четвърто изменение, начало на гласуването. Край. Приема се с 15 гласа за. Пето изменение, начало. Край. Приема се с 15 гласа за. Шесто изменение, начало на гласуването. Край. Приема се с 11 гласа за. И сега гласуваме предложението на нашата комисия със съответните изменения. Начало. Край. Приема се единодушно. Поздравления за господин Кун. Днес поздравяваме всички докладчици, защото всичко се приема при това с единодушие. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващата точка на дневния ред, а именно 8. Споразумение между Чили и Европейския съюз за опазване на запасите от риба меч в югоисточната част на Тихия океан. Докладчик е господин Галагер. И Европейската комисия вече предложи текст на въпросния меморандум по споразумението, така че има какво да ни разкаже господин Галагер. Има новини. Това е осма точка. Госпожа Николова. Госпожо Николова, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих желала да започна презентацията си, като е, представя съвсем накратко защо това споразумение беше необходимо между Европейския съюз и Чили. Историята започна в началото на 90-те години, когато е, европейски кораби, плаващи под испански флаг, не бяха пуснати в чилийските пристанища. И в 1997 година из испанската промишленост внесе оплакване в комисията, че това, тази забрана за а, достъп до а, пристанищата представлява търговска бариера и а, това беше постановено, че тази забрана за а, разтоварването на риба меч на чилийските пристанища представлява наистина търговска бариера по а, правилата на Световната търговска организация. В 2000-та година комисията внесе дело в СТО срещу Чили по този въпрос и а, малко по-късно като ответна мярка Чили е, внесе е, дело в е, Международния морски съд с заведе дело срещу Европейската общност, както тогава се наричаше Европейския съюз. Имаше политическо споразумение между комисара по търговията и външния министр на Чили. Тези две дела да бъдат прекратени и е, да се уреди провизорно да се потърси провизорно решение. Изхода на това провизорно решение беше споразумението от 2001 година, което позволи ограничен достъп от няколко плавателни съда до чилийските пристанища. Имаше многостранни споразумения за запасите на риба, меч. По двустранната комисия работеше много добре и двете страни имаха много плодотворно сътрудничество и обсъждане в тези форуми. Но във връзка с, с достъпа на европейски кораби в чилийските пристанища, там споразумението не се спазваше. По време на двустранните преговори се затопляше атмосферата и позициите между Европейската общност и Чили и се раз... имаше разбиране, че споразумението от 2001 година трябва да се доразработи, да се усъвършенства, за да може да допринесе за запазването и управлението на запасите и също така да, е, даде възможност на европейски кораби да акустират в чилийски пристанища. В 2008 година беше одобрен мандат на, за водене на преговори. И това, което имате пред вас е резултата от тези преговори, които се проведоха в няколко кръга. Споразумението в сегашния му вид е, е, се основава на е, резултата от преговорите на, на споразумението от 2001 година. Това въвежда една много по- подробна про, а, програма за достъп до чилийските приста, пристанища с, с одобрени мерки. И искам да подчертая няколко от компонентите. Първо в точки 4 и 5 на меморандума за разбирателство има обяснение за двустранния научно-технически Търговски комитет. На две равнища се провеждат заседанията. Първо на равнище на учените, които обсъждат въпросите, свързани с видните запаси. На второ ниво е среща на менеджерите, които проверяват мерките предложени от научните специалисти. Това, което е най-важно за нас е, че това споразумение предвижда достъп за а, а, корабите, които ловят риба меч, достъп до три чилийски пристанища, които са на чилийското крайбрежие, един в северната част, един в южната част и едно пристанище някъде гордо към сред, по средата това е за достъп до и за разтоварване и транспортиране. Това, което е важно за запазването на запасите е решението за замразяването на риболовното усилие от двете страни. Това усилие се замразява или на сегашното равнище на максималния исторически пик, а, сега, тъй като сегашното равнище е най-високо, сега а, ще а, се замрази на равнище 28 плавателни съда, плаващи под а, испански флаг. И има един а, многостранен аспект. Това споразумение няма да бъде закрито, тъй като то се подчинява на международните норми и най-добри практики политики, защото всички запаси в открито море трябва да бъдат управлявани от всички ангажирани държави, така че трябва да се започнат консултации включително и с азиатски държави. И това е изключително важен компонент, много важно а, а, участие на Европейския съюз. На последно място, но не по значение, искам да подчертая, че това споразумение предвижда възможност за и съвместно изтегляне от двете страни на висящите дела пред СТО и Международния а, а, съд по морско право. Това е много важно за нас, защото тези две дела бяха суспендирани от 2001 година и горе-долу на всяка година трябваше да се пише на двете организации, че искаме да продължим а, периода, в който тези дела са висящи, е, а според нас това е вредно както за нашите отношения с Чили, и също така за нашето е, сътрудничество в сферата на риболова. И тук трябва да кажа, че на по-общо политическо равнище сътрудничеството ни с Чили е много добро. И е, именно само по а, този въпрос с рибата, меч, това беше единствени дразнител в нашите отношения. А, ние успяхме успешно успяхме през декември да изтеглим делото пред съда по морско право и ние също така а, скоро ще изтеглим а, делото пред Световната търговска организация. Трябва да се каже обаче, че макар ще се изтегли делото пред СТО, ще остане процедурата, ако има проблеми с истинското прилагане на споразумението, когато то бъде прието, отново може да се открие процедура и да се заведе дело пред Световната търговска организация, което не би било желателно. Благодаря ви. Благодаря, Благодаря ви за презентацията. И аз искам да направя някои бележки по въпроса, ако никой от другите колеги не иска думата. Не знам, дали, може би сте го казала, пък аз съм пропуснала. Да споменете, че това бе започнато през 1999 година по молба на Асоциацията на испанските риболовци с грип, тъй като корабите не бяха в никакво правонарушение излизаха на риболовни рейсове в води, за които имат разрешение и систематично се сблъскваха с противодействието на чилийските власти. Абсолютно неправомерно противодействие всъщност. Чили, с други думи, нарушава по една или друга причина, но нарушава. Евентуалната причина всъщност би могла да бъде от търговски характер и така асоциацията в съкръщение НАПА се обърна към Европейския съюз и комисията се обърна към Световната търговска организация, тъй като става дума всъщност за нарушение на търговските норми и на морското право. Винаги е било трудно да се лови риба по, в чилийските или близо до чилийските води, защото Чили винаги е имало, като държава винаги е имала една по-скоро враждебно отношение. Консултациите обаче, които вие проведохте в комисията и изобщо началото на това, завеждането на това дело през 1999 година, в крайна сметка бе доведено до знанието на представителите на бранша и бранша изрази недоволство от това, че не е защитено тяхното право в достатъчна степен. Отправи, но бе към Европейската комисия официално оплакване, което Европейската комисия така и не уважи. Е, консултативния риболовен комитет смята, че Става дума за много ограничени права за достъп до определен вид пристанища, до които принципно трябва да има достъп. Аз се солидаризирам с този протест на бранша и не смятам, че това е приемливо за нас като Европейски съюз. Смятам, че отстъпваме едностранчиво, без каквато и да била причина. И моето мнение и мнението на бранша е да продължим да поддържаме жалбата, жалбата подадена пред СТО и съответния механизъм за разрешаване на а, спорове и противоречия на СТО да реши. Пунта Еспун Пунта Арена и някои други престанища, всъщност в южната част не допускат нито трансбордиране, нито разтоварване. И при това не само на риба меч. Рибата меч е само 50% от улова. Ограниченията се налагат нечувани всъщност. Ограничения ни се налагат ограничения, които обхващат дори хранителните продукти, които са доставени на екипажите. Виждате, значи, че от каквато и да била гледна точка, тези ограничения са абсолютно недопустими и неприемливи. Аз самата не съм лично, не съм съгласна с меморандума, не съм съгласна с оттеглянето на подадената от нас жалба пред СТО и от моя гледна точка е по-добре да изчакаме решението на СТО и нейният орган за разрешаване на продукти противоречие, отколкото да приемем тази, този меморандум. Меморандума не предлага никакво решение на проблема за използването или по-скоро неизползването на чилийските пристанища. Не отстъпваме от нашите принципи. Ние не се държим по същия начин към чилийските кораби, които акустират в нашите пристанища. Организацията ЦИАТ именно Централноамериканска морска организация регулира управлението и, рибола, и риболова в тези води. Чили обаче не е част от въпросната асоциация. Чили от край време отказва да участва в каквито и да е било междунационални организации, а пък след това има претенции. Знае се, че една такава асоциация регулира не само международните води, а и а, е, така наречената економическа, ексклюзивна економическа зона. Меморандума от 2001 година, в него можем да прочетем, че Чили се стреми към създаване на друга местна асоциация. И Това поне написано на хартия като желание от страна на цили, а пък на практика Чили всъщност винаги се противопоставя на каквито и да било наченки на организационна дейност и организационна подготовка на нов такъв, на такава нова организация. Така че Чили да не ни преподава сега уроци по етика или по устойчиво развитие на риболова. Повтарям, неприемливо е за мен, че е, оттегляме нашата жалба и че Европейската комисия всъщност си прави оглушки пред всички жалби на е, бранша испански риболовци с грип. Някой нещо иска ли да каже господин Карек? Аз мога да говоря, мога да кажа каквото мисля. От отдавна познавам събитията, от много време съм в течение и за това е, Всъщност аз е, много отдавна съм тук имам историческа памет. Аз съм нещо като мамут от началото на преисторията на Европейския парламент. Аз съм вечното присъствие. Заповядайте. Разбира се, че може да говорите и вие. Благодаря ви, госпожо председател. Разбирам. Разбирам защо искате вие да сте докладчик в сянка, защото сте отдавна, отдавна сте в течение. Освен това сте почитателка, както виждам и долавям на Чили. Виждам, че го обичате лудо. Е, разбира се, че обичам Чили, но чили, чилийците са ми слабост, но това няма нищо общо с това, че не одобрявам начина им на поведение в, е, по този точен конкретен въпрос. Между като международно стечение на обстоятелствата и като международен казус пак е, няма никакво обяснение. СТО виждате, че се намесва. От комисията искате ли пак е, да се наместе? Заповядайте, госпожо. Съвсем накратко. Аз лично присъствах на заседанието на РКС и чух какви са аргументите на испанската страна, на индустрията. Миналата година беше договорено това споразумение, но като имаме предвид, че там беше година на избори, и че риболовният е, им сектор много враждебно гледа на споразумението, както между другото и нашия, не бих се връщала към въпроса. Вие посочихте, че само 50% от улова са риба меч и има други видове, може и да е така, но нашия мандат и изискването на държавите членки беше да водим преговори само единствено за рибата меч. Това изторихме. А по делото Итло смятам, че е, е положителен факт оттеглянето му. Както и вие посочихте, за нас това е търговски въпрос, а не е въпрос на опазване на вида беше заведено делото пред Международния съд по морско право именно на основание съхраняване и опазване на вида. Ние обаче твърдим, че търговски въпрос и нашата позиция на деля недопустимост на делото беше обявена на това основание. Благодаря. Да. Нищо, просто не знаех, че става, става дума за година, предизборната година в Чили. Ето това още ми доизяснява нещата. Още по-хубаво тогава. Благодаря ви за обяснението. Господин Галагер е докладчик, обаче го няма, така че ще му предадем информацията. Хубаво сега. Минаваме към следващата точка от дневния ред, девета за правилата приложими към вноса в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, будлокожи, ципести, морски коремоноги и други производни от Гренландия. Това по време на последното ни заседание на координаторите се опитахме да си го разпределим. Никой не го искаше и го дадоха на госпожа председателката. Но госпожа председателката не е голяма почитателка на въпросната тематика, но ви казвам, че ще се занимая с доклада като госпожа Фрага, а не като председател. Ще дадем думата първо на комисията, дали господин Ван Голф или Голф Мартин, кой ще бъде докладчик от т.е. изказващ от страна на комисията. Заповядайте, така имате думата вие първо и след това Генерална дирекция Морско дело. Благодаря. Комисията изготви предложението по молба на правителствата на Гренландия и Дания. Идеята е Гренландия да участва в единния пазар на риболова и става дума не само за а, риба, а, уловена в открито море, но и аквакултури и други а, странични продукти от а, рибен происход. Тук се включват и двучерупчестите мекотели и останалите биологични видове, които са изброени подробно в предложението. От едната страна беше поет ангажимент да се наблюдават и контролират а, а, начините по които Гренландия изпълнява поетите задължения, а пък Гренландия пое а, задължението да транспонира законодателството а, за м, улова, търговията и износа на тези продукти. В предложението виждате не само производствените стандарти за безопасност на храните, но също и ветеринарните аспекти, доколкото са свързани с аквакултурите, е, производствените стандарти за страничните продукти като рибено масло трябва да бъде определен БИП, граничен инспекционен пункт, както и при вноса в Европейския съюз на продукти от животински происход и странични продукти трябва да се контролира по този начин. Това е задължението на Гренландия, което тя е поела. Изпълнението на тези задължения – се следи и контролира от датската ветеринарна служба. Да, благодаря ви. Не ми се вижда изобщо проблематично това предложение. Така че ще продължим. Ще даваме напред, ако позволите израза с доклада и после ако има някакъв проблем, ще говорим допълнително. Благодаря ви за изложението. Иска ли някой думата? Не иска. Минаваме нататъка. Към десета точка. Патрал Невес я няма. Да минем ли тогава към десета точка? Или да преминем към някоя друга точка от предвидените за днес сутринта? Какво да правим? Мадам Патрао, вие Госпожа Патрал ще дойде ли? Няма ли да дойде? Знае ли някой? Е Тръгнала си изглежда. Ми, а, какво тогава да правим? А, ето я Патрао, идва. Тук е докладчицата, госпожа Патрао. И така, че минаваме към 10-та точка. Споразумение за партньорство в, обръщ... в областта на рибарството между Евросъюза и Соломоновите острови. Госпожо Патрао, ако сте съгласна, първо давам думата на комисията, за да ни представи да ни представи споразумението. Господин Фонтана от името на комисията, или поне така съм си записала, не знам дали бъркам. Няма никой от комисията. Браво, много хубаво. А, щял да дойде. А, нямало да дойде, но казал ни бил току-що, че няма да дойде. Госпожо Патрао, и вие ли няма нищо какво да ни кажете? А, много хубаво си прекарваме днес сутринта. Bueno, pues, no sé. Аз имам въпроси към комисията. Обаче, ако я няма комисията, няма. А, господин Фонтана. Заповядайте, заповядайте, седнете, чувствайте се като дома си. Хубаво тогава. Подобряваме си настроението. Тук сме свикнали малко на бъркотия, така че нищо ново под слънцето. Казвам ви, значи, Говорим по 10-та точка споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейски съюз и Соломоновите острови. И так му щях да ви дам думата на вас преди малко. Сега вече ще ви я дам наистина. Заповядайте. In in Чудесно. Мисля, че съвсем на време пристигнахме. Пристигнах в точния момент. Е, Бих желал, както помолихте, да кажа няколко стъпителни думи за това споразумение и след това да за... отговоря на въпроси, ако има такива. Нашето споразумение с Соломоновите острови е част от споразуменията, които имаме с, с, в, с Западния Тихоокеански район, тъй като там има много богати ресурси от риба тон, около половината от улова е от там и това е много важно важно място за нас. В Западния, Тихо, в Западния Пасифик имаме Соломановите острови, Микронезия. Що се отнася до тези споразумения, миналата година се водиха преговори. Споразумението беше парафирано на 23 септември 2009 година с мандата на съвета и както всички споразумения които сме договаряли. Е, той съществува два, е, той има два компонента. Единия е за достъп и единия е, и втория е подкрепа на риболовната политика на Соломоновите острови Освен, че се дава достъп на нашите съдове, се, се засилва сътрудничеството с Соломалновите острови. Споразумението, което сключихме е за три години и то дава възможности а, за четири кораба от Испания и а, Франция за дълги лайнери няма такава възможност а, за парагади. А, а, от гледна точка на параметрите а, 4000 тона, т.е. намаление от 6000 на 4 а, хиляди и а, 4000 евро от европейския бюджет. Половината от тези 4000 са предназначени за подкрепа на политиката в сферата на риболова. Това е в сферата на споразумението за партньорство по тези два компонента, които споменах. Други аспекти, които са специфични за това споразумение, е, че ние се опитахме да модернизираме някои от разпоредбите и в съгласие с Наскоро договор, на, скорошните договорености е, има възможност да се прекрати или да се а, суспендира прилагането на а, това споразумение, а, ако няма споразумение, ако няма разбирателство между нас и Соломоновите острови и също така сме засилили разпоредбите за научно-изследователската работа, за да може да се чете, а, а, за да няма свръх улов на рибни видове, които са подложени на а, силен натиск. Предвижда се също така 25% от а, рибарите да идват, най-малко 25% да а, са а, от а, АКТБ. Е, след парафирането на това споразумение, ние изготвихме решението за влизането в сила на това споразумение. Това отне малко по-дълго отколкото очаквахме предвид е, влизането в сила на Лисабонския договор. Комисията предаде, внесе този документ в съвета, доколкото разбирам, е, решението на съвета е предстоящо. И то би трябвало да дойде в парламента буквално след дни в парламента, за, ваш, за, за да може вие да вземете отношение към него. Оставам на ваше разположение, за да отговоря на въпроси, които е необходимо. Sí, yo... ¿Puedes hablar? <laughs> Ehm, muito obrigada pela, pela exposição. Ehm, de facto, estes eh, acordos, como aqui foi dito. Благодаря, благодаря ви много за изказването. Тези споразумения са много важни за риболовния сектор на общността. Създават се нови възможности за риболов. Чухме данните които показват какви са мащабите на съществуващите възможности. Те са важни, но също така е важно да бъдем взискателни спрямо а, видовете риба, които могат да бъдат предмет на подобни споразумения. Ето защо е уместно парламентът да прави преглед на споразуменията. Беше посочено, че това е първото споразумение за партньорство, което е съобразено вече с правилата на договор от Лисабон. И не мисля, че При един преглед на споразумението това трябва да е, се вземе е, предвид. Трябва изцяло да се спазва споразумението. И духа, и буквата на споразумението са много важни. Инвестициите на Европейския съюз е, при подобни споразумения трябва да могат да бъдат обосновани и оправдани в очите на общественото мнение в Европейския съюз и в съответната страна. В случая говорим за Соломоновите острови. Иска ми се да бъдат пояснени няколко момента. У мен се породиха някои съмнения, като четох документа, а и като чух изказването. Стана дума че ще има едно намаление от 6000 на 4000 тона. В предишното споразумение имахме достъп не само за сейнари с грибове за риба тон, но и за риболов с парагади. Сега вече това не е възможно – а същевременно цената е същата 400 000 евро. От тук си правя извода, че споразумението ни дава по-малко в сравнение с предишното. Намалява се количеството от 6000 на 4000. Не можем да използваме парагади и в същото време плащаме същата цена. Имам и още два коментара в тази връзка – Струва ми се, че има възможност за включване на парагади. Ако а, от а, страна на риболовците и корабите съоръжение с парагади се прояви такъв интерес. И тогава вече може да се провери каква е позицията на Соломоновите острови. Същата ли ще бъде цената, ако има и достъп за риболов с парагади или цената ще се промени? Това не ми е съвсем ясно. Споразумението до 2009 година не беше много благоприятно за нас от гледна точка на економическата целесообразност. Ако имат 4 разрешителни е, е, сейнерите, е, това означава 100% но от 10 е, кораби съоръжени с парагади, е, само 7 получиха такова разрешително, т.е. потенциалът не беше използван изцяло по предишното споразумение. И още нещо. Заседанието на съвместния комитет, макар и да беше планирано, не се проведе. Въпросът ми е защо се случи така. Какви са причините за осуетяването му? И накрая, условията за сътрудничество с Соломоновите острови. 30% за подкрепа на секторната риболовна политика в Соломоновите острови. Но нямаме допълнителна информация как ще бъдат освоени тези средства и какви точно са тези средства. 30% от какво? Според мен, за нас е изключително важно да наблюдаваме и контролираме изпълнението на споразуменията, така че те да бъдат прилагани в пълния си обем. А за целта трябва да знаем какво представлява това число 30% за секторната риболовна политика на Соломоновите острови. Това е от моя страна. Благодаря. Благодаря, госпожа Льовен. Благодаря, госпожо председател. И благодаря на госпожа Патао за пространното встъпление. Там бяха повдигнати много интересни въпроси. Аз имам два въпроса. Първото е свързано с запасите на рибатон. В споразумението ние намаляваме от 6000 на 4000 тона. Това на какво се дължи? На запасите на туна ли? Ние сме сигурни, че запасите са стабилни и че ние имаме свръх улов. А това е най-важното е, всъщност ние, е, ние експлуатираме, ние използваме е, свръх улова, която съответната държава не може да излишъка, която държавата не може да използва. И една част от споразумението е да се окаже подкрепа на местните на местния риболов. Искам да попитам комисията дали е, е изследвала, дали е проучила подкрепата за отрасъла и как е, се използва тази подкрепа и дали сте удовлетворени от информацията, която получавахте. И аз искам да попитам госпожа Патрало, защо всъщност не се е провело заседанието на съвместния комитет, е, комисията. Има ли добри отношения с Соломоновите острови или не? Благодаря. Аз също искам да се намеся, защото също бях докладчик по това споразумение в областта на риболова. И на първо място искам да попитам комисията. Защо казва, че трябва да го пригоди към съвета от 2004 година, заключенията всъщност на този? От отдавна вече сме, на, сме се започнали да работим в рамките на това партньорско споразумение. Защо изведнъж трябва да го адаптираме към нещо, което е така от 3 години споразумение за партньорство? Това първо. Второ. Сега, смятам, че положително това, че в резултат на критиката отправена от парламента по отношение на предходното споразумение за партньорство, в новото са се включили някои изменения и едно такова изменение е разграничаване от себестойността на риболова и разделянето му от субсидирането. Субсидиране значи на самия риболов от една страна, а от друга страна подпомагане на развитието. Тук имаме финансови партиди по два различни въпроса. Това беше нашата бележка на времето. Виждам, че сега е включено това разделение. Благодаря. Нещо друго, което е свързано, на времето беше свързано с екипажите за риболовните за кораби, които ловуват тон, тъй като тонът е мигриращ рибен вид, те трябва да имат специални споразумения в резултат и по силата на които да могат да наемат екипажи на различни места. И това е предмет на специална норматива, по силата на която има определен процент от държавите АКТБ, които могат да участват в сформирането на екипажите. Има нещо, което обаче продължава да фигурира като текст и с което не сме съгласни, а именно с корабособствениците, корабособствениците, които плащат на екипажи или на такива агенции, които търсят екипажи. Не се знае точно защо се плащат тези квоти, тези хонорари. В предходното споразумение се твърдеше, че на кораб се плащат 400 евро, а сега тези 400 се превръщат в 1500. Тези консигнанти, които търсят екипажи. На какво се дължи това умножаване по 3? Толкова ли много се е повишил жизнения стандарт в а, Соломоновите острови? Това е нещо като тия машинки в баровете, дето пускаш една стотинка и отдолу изпадат а, три пъти повече стотинки. А, абсолютно печеливша игра на хазарт се оказва правенето на бизнес с нас за тези държави. Заплатите на Соломоновите острови се пука, са се покачили, може би аз не съм разбрала, от 400 на 1500. Не разбирам на какво се дължи тази разлика в плащането. Смятаме в парламента, че става дума за нов начин, за нова пътечка, която са си намерили нашите търговски партньори да ни измъкват пари. Ако ми дадете някакво, някакво логично обяснение, ще го приема. Аз го търся сама, не мога да го намеря, затова се обръщам към вас. Благодаря ви. Сега Андрес Вария се записва. Ан... Госпожа Хосеф Андрес Вария има думата. Благодаря ви, госпожо председател. И бях се записала за изказване, но може би не сте ме видели. Имам три въпроса. Първият въпрос е свързан с брутния тонаж и необходимостта от научно от научни консултации. Защо се намалява този тонаж? По някакви научни предписания ли или не? В предходното споразумение определянето на фирми, които работят в областта, точно как се извършва. Механизмът на избор ще бъде същият или се предвижда да се, или се, предвижда да се промени. И на последно място наблюдението на рибните ресурси. Как се следи тяхният развой и какви предвиждания за бъдещо развитие на съответния запас се правят? Благодаря ви. Смятам, че отговора на тези мои въпроси ще обогати съдържанието на документа. Благодаря. Сеньор Фонтана. Господин Фонтана. Thank you. So, thank you for these questions. I'll try to... Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да ги групирам. Ще започна с групата въпроси за цената или стойността. Много въпроса бяха зададени за референтния тонаж и намаляването му. Това намаляване се дължи на няколко фактора. Не само един елемент определи намаляването. Сред тях един от факторите, разбира се, е а, научният е, подход, който беше приложен и научните доказателства, за да може в съответствие с е, учените консултанти и тяхната препоръка да бъде намален е, тонажа. Това отразява и улова от предходните години. Всеки път трябва да се направи оценка на улова по споразумението от предходните години като основа за следващото споразумение – Намалението се дължи е, и на несъответствието между първоначалния референтен тонаж, залегнал в споразумението, и реалния улов, така както той е оценен по години, съгласно предходното споразумение. От тук идва намаляването на тонажа. Сега, ако мога да премина към цената. Е, вие казвате, е, стоиността е една и съща, а е намален тонажа. Както вече посочих, Искаме изцяло да отразим заключенията на съвета за подпомагане на секторната риболовна политика в много по-голяма степен от преди. Ето защо компенсираме намаляването на референтния тонаж с по-голямо финансиране за подпомагане на секторната риболовна политика в Соломоновите острови. Поддържането на устойчива риболовна политика в Соломоновите острови представлява определен интерес за Европейския съюз. От търговска гледна точка това може да не изглежда очевидно на пръв поглед, но за устойчивото развитие, от гледна точка на развитието и сътрудничеството в името на тази цел, е, развитието на устойчивата риболовна е, политика в третите страни е, стои като важна цел. Тези два елемента трябва да се уравновесят. Наблюдателите бяха поставени по молба на Соломоновите острови. Понякога има такива наблюдатели. Все по-често се иска да се засили тяхното присъствие. В никакъв случай това не означава, че заплатите толкова много са скочили в Соломоновите острови. По-скоро става дума за издръжка на цялостната схема за наблюдение това а, отговаря и на а, изискванията на а, Международната организация. Корабособствениците във всички случаи трябва да покрият, покрият а, разходите по престоя и работата на наблюдателите. А за незаконния а, риболов а, ние, както казах, засилваме подкрепата си за риболовния сектор и политиката на Соломоновите острови в него. Това ще допринесе за борбата с незаконния риболов. И сега оценката на предишните споразумения имаше въпрос дали сме направили оценка на тяхното изпълнение. Разбира се, че сме го направили. Преговорите миналата година се основаваха на независима оценка, възложена от комисията. Изпратили сме я на парламента. Там можете да видите подробностите от оценката. Имаше въпроси за съвместния комитет. Защо не се проведе заседанието му? Основната причина е, че е много труден достъп от тези страни. Преди изтичането на срока на споразумението беше невъзможно да проведем среща но така или иначе съвместно с Соломоновите острови сме направили оценка на изпълнението на споразумението. В този дух проведохме дискусии с тях и резултатът са преговорите и споразумението. По-добре е да гледаме напред към бъдещето. Следващите заседания на консултативния комитет и средствата заделени за подкрепа на риболовната политика, след като съветът и парламентът одобрят съответните документи и мандата, то тогава ще разговаряме с Соломоновите острови като част от секторната политика да възприемат една поредица мерки. Това, пак повтарям, ще бъде пътната карта конкретното съдържание на дейностите, които ще се финансират от тези средства, разбира се, с участието на държавите, членки и съвета. Много добре разбирам госпожа Неве, която призовава за изпълнение на споразумението в пълния му обем. Така ще се освоят по-пълноценно средствата за подкрепа на устойчивата риболовна политика. И когато аз говорих за местния елемент, аз говорих за екипажите, местни екипажи, а не местен риболов а, с минималния процент а, за моряци и рибари от АКТБ за предпочитане от а, Соломоновите острови. Пак повтарям, говоря за физически лица, рибари и моряци. Говоря за екипажите, не говоря за местни предприятия, доставчици или така нататък. И последно за парагадите. Причината да не сме водили преговори за съоръжени с парагади кораби е, че през предходните 4 години имаше нулева реализация на възможностите да се извършва риболов с парагади. Но ако европейската прояви интерес да се върне в западния Тихоокеански регион, Соломоновите острови, ще договорим споразумение но а, през последните години нямаше нито една заявка за разрешително за риболов с парагади. Затова не го и включихме в споразумението. Това е което имам да кажа, госпожо председател. Благодаря. Вие искате ли да се изкажете? Да. Да, съвсем накратко. Трябва да кажа, че все още имам съмнение по три неща в обратен ред по парагадите. Знаех, че има нулево а, участие на този вид а, риболов. Но въпросът ми беше ако се развие отрасъла и ако се проявява интерес, дали използването на парагади ще се включи в цената от 4000 евро. Сега по въпроса за разходите. Чух обяснението, че според новото споразумение има наваляване на търговското равнище, но се казва, че има увеличение в развитието. Сега на мен е малко трудно да разбера мотивите за това. Ако се предоставя същото равнище на финансова подкрепа, същевременно има по-малко риболов. В европейските държави ние бихме казали за този случай, че плащаме на хората да не ловят риба. И това е много трудно да се разбере от съвместния комитет. Вие казахте, че е много трудно да се събере комитета и казвате, че това ще стане след влизането в сила на споразумението, за да се види как да се уреди подкрепа за отрасъла. Това трябва всъщност да се обсъди, да се вземе решение по този въпрос преди да влезе в сила споразумението. Комисията Съвсем накратко, що се отнася до последните въпроси, ако има хипотетично а, хипотетичен увеличаване на интереса към парагадите, естествено ще разгледаме въпроса. Това няма да бъде безплатно, но както казвам, в а, този момент а, въпросът е хипотетичен. Все още смятам, че това споразумение е отговаря много по-добре на възможностите за риболов. Може би предишните споразумения не ни даваха а, необходимото и това, за което плащаме. А, по-низки разходи за достъп, макар че това не се вижда в 400 хиляди евро. Им с, всъщност разходите, цената на достъпа е много по-ниска и това се компенсира с по-низката оползотворяемост през предишни години и всъщност това ни дава възможност за повишаване на финансирането на риболовната политика на Соломоновите острови. И ако въпросът е защо подкрепяме политиката на Соломоновите острови при положение, че ние ловим по-малко риба, това не е съвсем вярно. Значи ние ще ловим същото количество риба или може би повече, но ще имаме възможност да дадем повече ресурси на Соломоновите острови за тяхната политика. Целта е да се е, насърчава устойчива риболовна политика в целия свят и този инструмент е, ще помогне за това. И това е много важно за Европейския съюз, защото това не е само търговско споразумение. И накрая по съвместния комитет, да, наистина наистина трябва да мислим какво ще предложим на този комитет, но ние не можем да направим нищо преди да е влязло в сила споразумението. Официално групата, която ще одобри целите на подкрепата за отрасъла в Соломоновите острови ще бъде съвместния комитет. Това се прави съвместно между Европейския съюз и Соломоновите острови. Ние не можем да направим това преди съвместния комитет. И мога да ви гарантирам, че ще направим всичко, което е по силите ни, за да се ще заседава този комитет е, веднага след като влезе в сила споразумението. Е, е. Благодаря ви, господин Фонтана. Някой иска ли нещо друго да попита? Ако ли не, приключихме. Изчерпахме дневния ред. А, госпожа Льовен. Тъй като има време, искам да попитам комисията следното. Вие отговорихте е, на въпроса ми за намаляването на квотата на основата на е, научната консултация. А сега вие казвате, е, че сме имали същия улов и сме плащали повече. Сега намаляваме квотата защото толкова фактически е бил уловът. Какво правим сега? Аз не разбирам, ако запасите са се намалили, а квотата е същата, то тогава означава, че свръхулов е имало. Независимо от това дали преди или сега. Но нещо не е наред с това намаляване на квотата – не знам дали погрешно съм а, ви разбрала или така чух превода, но вие казахте подкрепа за националната риболовна политика, а тя трябва да насърчава местните рибари. Зададох въпрос дали е направена оценка и нещо повече, дали комисията е удовлетворена от е, резултатите от оценката, дали наистина се подпомага националната е, риболовна политика и местните рибари. Комисията. Комисията за отговор. Uh, Извинявам се, ако съм ви объркал. Не смятам, че има свръхулов по това споразумение. Мисля, че преди това имаше възможност за свръхулов, така че ние трябваше да намалим количествата, за да няма свръх улов. Съще, все още сме в рамките на в, в границите на нормата, но сме намалили горната граница, за да бъде по-малко вероятен свръхулов. Ако бяхме оставили количеството 6000 и се стигнеше максималното количество, щеше да има свръх улов ние по този начин е, се ограничаваме в рамките на излишък. Е, във връзка с местните риболовни стопанства не съм запознат с този конкретна подробност. Ще погледна в доклада и ще ви ще се свържа с вас и ще когато прецени председателството ще ви предоставя тази информация. Благодаря ви. Хубаво тогава. Ако няма никой друг никакъв въпрос, изчерпихме тази сутрешния дневен ред. Приключваме, значи, заседанието, но ви повтарям, че в 3 часа започне при закрити врати размяна на мнение с представител на Европейската, Европейската комисия относно споразуменията в областта на либарството с трети държави, както и състоянието на преговорите. Комисията, съветниците на политическите групи, депутатите и секретарията на Комисията по риболов. Те могат да присъстват. Заседанието е при закрити врати. Закривам днешното заседание тази сутрин.